So, ladies and gentlemen, welcome. Uh, we have an interesting... Добре дошли, госпожи и господа. Предстои ни интересно изслушване относно реформата на Фонд Солидарност на Европейския съюз. Имаме чудесни оратори, с които ще обсъдим реформата. Господин Уилям Паленик член на работната група по реформата от економическа и е, социален комитет, господин Зигфред Якс, е, ръководител на звеното за бедствие и гражданска защита, господин е, е Райнхард Штиглер от е, Института за приложни изследвания на и господин Луиджи Данджело, представител на италианското председателство. Ще дам думата първо на господин Уилям Паленик. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Ще е, ви е, под... представя мнението на Европейски економически и социален комитет по този въпрос. Европейския економически и социален комитет представлява организация от гражданското общество. Изготвили сме е, становище на групата, в която аз членувах е, през декември 2013 година. Това становище беше прието от комитета. Предложението на комисията е, се базира на опита на Европейския съюз с използването на фонд Солидарност, който действа от 2002 година, който е фонд, служащ за подготовка за големи природни бедствия. Фонда е в размер на 1 милиард евро. Това са средства предназначени за инфраструктура, осигуряване на подслон и заобщо възстановяване на регионите засегнати от бедствия. Предложението на комисията се фокусира върху следните области. Първо, въвеждане включване на Фонда Солидарност в многогодишната финансова рамка и дефиниция на понятието природно бедствие и бедствие причинено от човека. Нашия комитет се е, спира на следните елементи от предложението. Като цяло Европейски економически и социален комитет подкрепя предложението на комисията и подкрепя усилията на комисията да измени регламент 2012 а и също така подкрепа усилията на комисията за намаляване на бюрокрацията, свързана с използването на този а, фонд. Ние подкрепяме и увеличаването на бюджета. подкрепяме също така и усилията за създаване на, е, за повече прозрачност на фонда. новия елемент са климатичните изменения, които може би ще доведат до повече природни бедствия. Ние трябва да сме готови да ги посрещнем. Според нас периода от между 9 и 12 месеца за изплащане на средствата, според нас, е твърде дълъг. Особено когато се каса за региони, засегнати от бедствия. отношение на регионите с гори, ние предлагаме е, в предложението на комисията да се допълни с мерки за повторно залесяване, тъй като до този момент такива мерки не са включени в фонда. Това е едната от нашите специфични препоръки. Другата е свързана с позицията на гражданското общество. Гражданското общество много често играе специфична роля по време на природни бедствия. Включени са различни организации от типа на Червения кръст и ние предлагаме фонда да се използва и за финансиране на тези специализирани граждански организации. Другото ни предложение е свързано с а, а, намаляване на бедствията, които ще се финансират, щети от 1,5% от а, БВП. Този процент да се намали на 1% от БВП, тъй като това, което предлага комисията за сега е много високо. Много ви благодаря за вниманието. На ваше разположение съм за въпроси и коментари. Е, thanks a lot for Председателя, много благодаря за вашето изказване. Сега ще дадем думата на господин Зигфрид Закс. Бих желал да споделя с вас част от опита си в хода изпълнение на а, изпълнението на Солидарния фонд в Австрия което е в ход от 2002 година насам. Ще ви запозная с постиженията на органите, които се занимават с това, управляващия орган. И ще ви запозная с какви са очакванията за фонда. Трябва да посрещне конкретни очаквания, трябва да бъде фонд, който да покрива разходи при изключителни събития трябва да се мобилизира финансирането, трябва да бъде също така а, възможно най-лесен за работа, малко бюрокрация, всичко да бъде ясно, правилата да са ясни. Трябва да има гъвкавост относно изпълнението, прозрачност, проследяемост, отчетност. И най-важното – трябва да бъде инструмент, който да е видим за гражданите и да бъде практичен за работа от страна на властите и органите. Какви са въпросите, на които искам да се спря? Как фонда отговаря на тези изисквания до сега? Как се прилага на практика? Ще се спра на пет основни въпроси, свързани с процедурите, които съществуват в сегашното функциониране на фонда, какво следва да се съвършенства, какъв е опита на пострадалите или бенефициерите от фонда, дали е, финансовите средства е, пристигат бързо? Е, има ли бюрократични пречки? Трябва ли да се упростят правилата? Това са основните въпроси, на които ще се спря. Какви са отговорите ми? Като цяло, фондът функционира и намесата беше управляема без техническа помощ но административното бреме е високо и голямо. Необходимо е да се променят някои процедури и правилата трябва да се изяснят. Какви са моите препоръки? Според мен регламентът е акт насочен в правилната посока и е, създава добра възможност за м, прилагане, докладване. Трябва да се разгледат обаче някои негови технически аспекти. Когато стане въпрос за всички аспекти относно неговото функциониране, мога да кажа, че процедурата по кандидатстване всъщност е най-тромавата, най-трудната. Какви са техническите средства? Те ни помагаха, разбира се, помагат на органите да работят с тях, да пускат заявките както трябва. И а, обяснението от комисията, Европейската комисия до сега винаги е било много полезно. Общата времева рамка 10 седмици за кандидатстване, една година за изпълнение, 6 месеца за докладване е доста е, голямо предизвикателство, но в крайна сметка постижимо. 10 седмици за е, кандидатстване. Дали не може да се обсъди всичко това. А също така периода за изпълнение на практика е 2 години защото една година е необходимо, докато пристигнат средствата и след това се прилагат в изпълнение мерките. Достатъчно ли е този период? Трябва ли да се развият някои по-ускорени процедури? Е въпрос т.е. две години от както са настъпили щетите, според мен е твърде дълъг период от време. Добре е, че има единно плащане след окончателно взимането на решение – Очевидно става въпрос за публични средства, не е необходимо да има съфинансиране и не е нужно да има междинни доклади. Има достатъчно гъвково за държавите членки, за да могат да избират решенията които да, е, и действия, които да бъдат финансирани от фонда, а също така те и избират и крайните бенефициери. Е, добра е и помощта, която се получава от страна на Европейската комисия относно процедурите какво може да се подобри? Всичко би могло да се направи, за да се опрости процедурата на кандидатстване, оценката на нанесените щети, например, може да има допълнителни насоки и опростяване – Искам само да подчертая някои по-технически детайли, за да мога да иллюстрирам казаното. Между другото, винаги се водят тези разисквания. Каква е щетата? Какви са разходите? Преки или косвени? има и уточнения относно предложения в регламента. Трябва ли да се включи ДДС? трябва ли да се възстанови изцяло от фонда средството? или могат да се използват други възможности. По отношение на вредите, разходите, а, какви, са, какво, какви са разходите за възстановяването или на построяването на ново на новата инфраструктура? какво ще ли става въпрос за щета по отношение на публична инфраструктура или частна? Трябва ли да се направи разликата? Как се а, а, прави оценката по отношение на а, член трети категориите и как стоят нещата относно щетите, които не са осигурени, които нямат а, застраховки? Какви да бъдат насоките? Може би ще бъде по-добре, ако се добавят настовки, на, на, насоки относно тези правила. Това ще бъде от полза както за гражданите, така и за ползвателите на средствата. Сега, искам да призова вниманието ви и също така към критериите, които са свързани с съседите, така наречените съседски критерии. Това а, е въпрос, който следва да се има предвид. Разбира се, някои промени според мен биха могли да се направят и по този критерий. Очевидно, Що се отнася до времевата рамка за, помощ, за помощта, необходимо е да се ускори процеса за взимане на решение, както и самите процедури, авансовото плащане, например. Е, което е много важно. Е, и изпълняващия орган също подкрепя такова, е, такава промяна. След това, Доклада по изпълнението понякога крие много сериозни бюрократични пречки и проблеми. Например, различните технически инструменти, които трябва да се имат предвид, те биха могли да бъдат или променени, или упростени, за да може в крайна сметка да бъде по-лесно да се работи с тях. Ако разгледаме всичко това през призмата на пострадалите и какви са техните очаквания от фонда, какви са проблемите им, може би нещо много важно трябва да кажем. А именно, Обикновено възстановяването след бедствието започва веднага, а средствата от фонда идват доста по-късно. Така че, когато а, а, ползвателите на средствата знаят, че ще се използват средства от фонда, а, как трябва да приложат процедурите? Много често а, се изплащат средствата след като са извършени конкретни процедури и операции, но държавите членки трябва от самото начало да спазват правилата на фонда при и а, възстановяването. Това понякога създава проблеми, а и някои допълнителни финансови мерки за контрол и задължения добавят допълнителни трудности. Най-важният проблем, може би, е въпросът, свързан с това средствата да, изпращ, да бъдат изпращани бързо, да пристигат бързо, без големи бюрократични затруднения. Вече знаем, че регламент е, има предложени изменения към регламента, те са в ход и очакваме е, да бъдат е, упростени и ускорени тези срокове. По отношение на правилата, необходимо ли е да се опростят? Да, опростяването, стандартизирането, изясняването на процедурите е нещо много важно по всички технически аспекти. Много добре би било да има един наръчник, в който да се опишат начините по които може да се работи. Освен това, инструменти като стандартния формат за изпълнение също може да бъдат опростени и в това число също така и доклада за изпълнение. В крайна сметка необходимо е да се ускорят процедурите, да се опростят с цел усъвършенстване на фонда и неговото освояване. Предполагам, че тези разрешения ще бъдат приложени в проекта за регламента и неговата промяна, което са в ход в момента. Благодаря ви. Е, Please, доктор Стефан. Благодаря ви. Аз сега ще дам думата на доктор Стефан Хохрайнер Штиглер. Благодаря, господин председател. Ще се спра най-вече на това, което наричаме риск и оценка на риска при природните бедствия, когато настъпи внезапно природното бедствие, вие много често взимате погрешни решения. А ефективността на Фонда за солидарност зависи до голяма степен от обмисленето на подходящите мерки. И в случаите, в които действително искаме да проявим солидарност на практика, е, би трябвало да им помогнем е, да е, предвидят природното бедствие, така че да могат да се вземат подходящите мерки, свързани с инфраструктурата. Може би най-важното е записано именно на следващия слайд, който ще видите. Заключенията водят до извода, че инструментите би трябвало да помогнат на хората да се справят с ситуацията след настъпилото бедствие. Но според мен най-важното е всъщност да оценим риска. Предложението е за промяна на регламента, свързан с Фонда за солидарност. Това е всъщност инструмент, свързан с риска и оценката на риска в европейските държави. Ако ние действително имаме такъв инструмент за оценка на риска, ще можем да предложим и специфични решения, съобразени с ситуацията в държавите членки. Така че тук виждате примери за това как хората биха могли да бъдат подготвени, да кажем, за наводненията. Наводненията непрекъснато засягат много държави членки, 700 е, милиона междувременно е, се оценяват щетите в резултат на, на наводнения и очевидно е, бедствията няма да намаляват. Щетите нарастват, така че става дума за природни бедствия, които изискват действително много усилия, включително и на европейско, не само на регионално и национално равнище. Ето а, от какво а, а, кои са най-засегнатите от наводнения а, региони в а, Европа. А, и където рискът се оценява а, е, като много висок. Е, това са екстремални условия, в които са поставени хората и които изискват действително много спешни и сериозни мерки. Така че, когато става дума за оценка на риска, е, ние оценяваме всичко това, което се е случило до сега в е, държавите е, членки и загубите, които те са понесли. Е, фонд Солидарност би трябвало да бъде в състояние да поема все по-големи и по-големи суми за покриване на щетите, които се е, развиват е, циклично, на всеки 12 години всъщност е, фондът е трябвало, би трябвало да увеличава сумите, с които разполага и за да отпуска помощи на засегнатите страни. Очевидно, можем да бъдем по-устойчиви на подобни кризисни явления в случаите, в които сме в състояние да предотвратим бедствията, да вземем превентивни мерки. Нека да ви дам един пример за това какво се случва в Австрия, например. Австрия е една страна, в която действително регионите са в състояние да покрият изискванията по отношение на праговете, заложени в регламента и е, да се възползва от помощите, отпускани по линия на Фонда за солидарност. Така че е, възможността да получиш помощ е, от Европейския фонд за солидарност зависи до голяма степен и от економическата мощ на съответния регион или на държавата член. Тоест, е, говорим за солидарност в е, е, определен смисъл. Всеки е в състояние да получи някаква помощ, но тази помощ е по-голяма, когато ти можеш да отговариш на изискванията по отношение на праговите стойности. Директивата за наводненията поставя определени изисквания които обаче очевидно не са в състояние ефективно да предотвратят или да намалят риска, да разпределят риска. Вие можете да създадете допълнителни инструменти за застраховане при определен риск и настъпване съответно на застрахователната щета. Мексико е, е една страна, в която има е, една подобна е, практика на застраховане на риска. Естествено, при разпределяне на, правилно разпределяне на риска и при съответните превентивни мерки и опасността от настъпване на голяма щета намалява. Какво може да направи Европейския фонд за солидарност в този случай? Той може да помогне на страните, които са с по-слабо економическо развитие или са по-слабо населени, като предложи именно инструмента на застраховането срещу определени видове риск. Тъй като тези държави членки не са в състояние винаги да отговарят на по-високите е, прагови стойности, заложени в регламента, а също времено хората не могат е, да е, заплатят поради недостатъчно средства премиите при застраховане срещу определен риск срещу определено бедствие. Ето, фондът би могъл да включи един механизъм за застраховане, който би могъл да бъде много ефективен и да помогне за а, разпределяне на риска. Естествено, ако се възприеме този подход, нещата трябва да са съобразени с специфичната ситуация във всяка страна не Стойностите, е, които предвижда новия регламент, би трябвало да бъдат съобразени с економическото развитие в страната, с економическите е, показатели, естествено като определен процент от е, БВП и с ситуацията на капиталовия пазар. Но Европейският фонд от за солидарност. Това е най-същественото според института, който аз представлявам, трябва да бъде преориентиран от последващите действия след настъпилото бедствие към превентивните мерки. Благодаря ви. Господин Луи Дианджело има думата сега. Благодаря, господин председател. Аз съм част от националното звено за предпазване от бедствия в Италия. Това е звеното, което координира средствата от този фонд. Работим заедно с органите, използващи средствата от фонда в регионите. От 2002 година до днес сме използвали почти половината от средствата, с които разполагаме. За мен инструмента беше много важен. За съжаление, ни се наложи да го използваме, тъй като Италия беше засегната от тежки природни бедствия. Използвахме средствата в различни случаи, бяхме обекти на редица проверки, някои от които отправиха критики към нас. И смятам, че сме допринесли в едно или друго отношение за създаването на новия регламент. С други думи, успяхме да дадем идеи за изменението на регламента. Смятаме, че фонд Солидарност, поне що се отнася до Италия, повиши съзнанието за Европа, защото Европа оказа помощ в критични ситуации, така че този фонд се разглежда като положителен инструмент. И още нещо – средствата от този фонд са в допълнение към средствата отпускани от държавата. Що се отнася до сроковете, бързината, с която могат да се отпуснат средствата, там би, бих, бих бил по-предпазлив. Ако се скъсят е, сроковете за отпускане на кандидатстващите държави, ще имаме повече време за самото използване на средствата. Прежде говорившия е, е, каза, че този срок е две години. Трябва да се оценят, да се разгледат документите, след което да се отпуснат парите и всичко това отнема две години. Това са а, средства, които от една страна могат да възстановят вече използваните средства, от друга страна средства за а, възстановяващи а, мерки. Но дългия срок за отпускане на парите скъсява срока за тяхното използване. Когато дадена държава подаде кандидатура, кандидатства за тези средства, в същия този момент тя трябва да действа независимо от това дали ще получи средства от фонд Солидарност. Държавата трябва да реагира във всеки случай. Хубаво е, че фонда а, допълва мерките взети от засегнатата държава когато даден регион е засегнат от земетресение, да кажем, държавата незабавно трябва да действа. Голяма част от мерките, взети от а, а, на държавата, ако отговарят на критериите за финансиране, могат да бъдат а, възстановени. В тези случаи не е толкова страшно, че средствата се изплащат 7, 8, 9 месеца по-късно. А, още веднъж трябва да си припомним а, а, за какво става дума. Засегнатата държава задължително трябва да реагира при бедствие, без значение дали ще получи тези средства от а, а, този фонд. А, а, ако държавата получи тези средства, тя може да отпусне още. Така че в известен смисъл фонд Солидарност може да се разглежда като фонд за възстановяване. Не защото средствата се използват само за възстановяващи мерки, а защото по този начин държавата има повече средства за възстановяване. Нашият опит а, а, показва точно това. Надяваме се скоро да разполагаме с нов регламент, който да влезе в сила. Ще ви припомня накратко фазите за получаване на средства от фонда, предвидени в настоящия регламент. Всички знаем, че регламента предвижда фаза, в която се изготвят формулярите за кандидатстване в рамките на 10 седмици след бедствието следва така наречената accession phase, фазата на оценка от страна на комисията, която продължава някъде около 8 месеца. Следва фазата на изпълнението, която продължава долу-горе една а, година. То, в тази фаза средствата са предоставят на засегнатата държава или за възстановяване на направени вече от нея разходи, или за възстановителни мерки и следва а, фазата на отчитане. Мисля, че се заслужава да помислим какво искаме от бъдещия инструмент, как желаем да изглежда той. Кои страни имат достъп до фонда? се казва в член 2, тук е предвиден и един прак от 3 милиарда. Сега ще се спрем това, което е изменено в новия а, регламент. Първо, включени са съседните държави, а, които също могат да кандидатстват за средства. И второ, а, говори се за така наречения регионален случай, когато не се достига прага от 3 милиарда. Ако става дума за засегнат хомогенен а, регион, той също има право да кандидатства за средства, дори и средствата, които иска да са по-малко от 3 милиарда. В случай на засегнат малък регион, нещата в настоящия регламент са сложни, но слава Богу е е, помислено и в е, новия регламент има подобрение. Е, такъв регионален случай имаме, когато е засегнато намале... населението в хомогенен а, регион. Бяха подадени 30 кандидатури за такива случаи, 7 от които бяха а, отхвърлени. Всички тези 7 върнати а, кандидатури се отнасяха до малки хомогенни региони. Във всички седем случая се касаеше за а, трайни а, щети. А, така че това изменение в новия регламент е, е положително. След това, след като средствата от фонда вече са получени, те трябва да бъдат използвани за определени мерки. на първо място за подкрепа на а, засегнатото население, но също така и за редица мерки за възстановяване на инфраструктурата следното по този въпрос. Фонда няма превен, превентивен характер. А, превенцията трябва да се осъществи и с други средства. А, други средства могат да бъдат използвани от Европа за превентивни мерки. Тези средства са предвидени, например, в структурните фондове. Може би е, достъпът до тези средства е по-труден, но фонда Солидарност При фонд Солидарност е, достъпа до средствата е по-лесен, отколкото е, до средствата от структурните фондове. Фонд Солидарност е, работи с доста комплексни механизми и процедури, но то е по-лесен за ползване. Това е фонд, така както казах, който може да се ползва след настъпването на дадено бедствие и няма превентивен характер. Още веднъж исках да подчертая това. В фазата на изпълнението, държавата, която е поискала средствата, трябва да докаже или да предостави информация за щетите, претърпени след, вследствие на бедствието. Новият регламент изисква още информация, например за това дали в засегнатия регион са били взети превентивни мерки. Целта е да се целта е да се стимулират страните членки да вземат превентивни мерки. Когато обаче една държава в рамките на 10 седмици трябва да кандидатства за да получи средства, няма време за проверка на това какво е правено през миналите години. Помислете си, например, случай на земетресение, такова каквото беше в Италия. Италия разполага с граден фонд, който е доста Рискова. Огромни са сумите, които биха били употребени за стабилизиране на този сграден фонд и ние не, не можем да си позволим да събираме информация за това какви превентивни мерки са е, взети. Както казах, при нас риска е доста голям. Много е сложно да се установи дали са взети превентивни мерки или пък ако съществува опасност от наводнение, разбира се, може да се види дали превентивно е построена дига, но това не значи задължително, че може да бъде е, предотвратено наводнението. Следва фазата на отчитането. А, важно е според мен да има фаза, в която да се обменя повече информация между страните членки и комисията, но този срок от 10 седмици за мен е гилотина. Ако успеем за 10 седмици, хубаво, иначе а, не получаваме средства. А, мисля, че някъде трябва да се а, предвиди. А, време за обмен с страната членка, ако кандидатурата, формуляра за кандидатстване на страната членка е непълен, комисията би трябвало да може да поиска допълнителна информация от засегнатата страна членка, информация, която не е успяла тя да събере да предостави е, за 10 седмици. Така че е, е, трябва да има един срок, в който тази информация да се е, подаде. Следва фазата на изпълнението, както казах, една година. Една година имаме за изразходване на средствата. Тази фаза също е много важна. Една година е добър а, а, срок, понякога е достатъчен, но не винаги. Говоря ви като италианец, представител на държава, която трябваше да се справи с последиците от земетресението в Емилия Романия, например. Сега приключвам. Ставаше дума за много пари, 68 а, милиона. Тези средства не могат да бъдат похарчени толкова бързо. А, и освен това има един механизъм на договаряне, който предстои да трябва да бъде съкратен. Има още един важен документ, годишния а, доклад. А, този годишен доклад беше много полезен инструмент и се надявам да се използва и за в бъдеще. Ето тук се вижда, че Италия използва почти половината от предоставените е, средства. Това са събитията, е, по-новите събития, по-големи бедствия и регионални бедствия, за които сме получили средства. Това, което сме направили, за да получим средства от фонда, виждате на този слайд. От 2002 година насам трупаме опит и този опит ни позволи да повишим съзнанието на гражданите в Италия. Разработихме хомогенни методи за справяне с щетите. В момента всички е, възможни страни са включени в е, е, преодоляването на щетите. От тях се получава необходимата информация за това, какви са причинените щети, какво е точно конкретното състояние. А, е, ние имахме възможност да прецизираме инструментите, които ползваме. Анджело. Много благодаря, господин Данджело. Сега ще дам думата на нашия докладчик, госпожа Естара Сферагут, тъй като ние гласувахме за нашия доклад. И сега моля госпожа Ферагут да ни запознае с основните аспекти от нашия доклад. След това ще има възможност да се зададат въпроси а, към а, разбира се, от страна на докладчицата въпроси към ораторите. След това ще дам думата на докладчицата в сянка и колегите. Благодаря. Благодаря на всички експерти за информацията, която ни предоставихте. Наистина съвсем подходящо е времето, когато ни запознавате с тази информация, защото ние гласувахме на практика единогласно в нашата комисия, що се отнася до бъдещето на Фонда за солидарност. Изслушахме комитета на регионите, проучихме детайлно доклада на комисията по този въпрос – и така стигнахме до предложенията за компромисни изменения и измененията като цяло. Ние общо взето следвахме линията предложена от експертите. Увеличихме срока от 10 на 15 седмици. По отношение на докладването, същото се отнася до срока за изпълнение 18 месеца. Разгледахме процентите за техническа помощ също така и а, за авансовото финансиране. Бяха разгледани някои аспекти, също така, които бяха раз, разгледани в материала на комисията и а, работихме в държавите, които всъщност са повлияни. А, о, после с брутния национален доход 1,5% и с това работихме. А, Поиска се той да падне на 1%, е, защото малко неясно остава в сегашния регламент, що се отнася до понятието регионално бедствие. Мисля, че доста са упростени процедурите, които се предлагат. Например, дефицитите през, през изминалите години, що се отнася до годините на изпълнение на регламента. Сега, намаляването на бюджета на фонда. Вярно е, че имаме в момента по-малко бюджет, с който можем да разполагаме, но в крайна сметка трябва да използваме онова, с което разполагаме. Разполагаме с мандат за преговори и 19-24 февруари ще е, можем да разглеждаме съвсем подробно в комисията този въпрос, а през март ще влезе в пленарна зала проекта. Вече имаме становището и на министера в момента, който е, е изпълняващ председателството от е, гръцка страна по този въпрос, така че приоритет на тема, той ни увери, е темата свързан с солидарния фонд. По-настоящем знае, че в е, съвета се обсъжда 1,5% ще видим какво ще се случи в хода на преговорите. После, по отношение на дългосрочните бедствия, бедствията, които имат по-дълъг период на проявление, ние също имаме предвид тях. Освен това, имаме предвид и процедурата по упростяване на правилата и процедурата. Очевидно, много е важно да разгледаме регионите 3 и 2, имайки предвид и факта, че населението има едно и също, така че в крайна сметка надяваме се тристранната среща да може скоро да започне. Много се радвам, че разполагаме с вашата информация. Благодаря ви за изказванията, които направихте. Говорихте за много неща. Така че ние трябва да знаем как стоят нещата по места, как се е, прилагат. Е, би трябвало да знаем. Благодаря и очакваме бъдещите преговори. Благодаря. Thanks a lot. If you have a е, много благодаря. Ако имате и няколко а, въпроси, а, моля задайте ги, но бъдете кратки. След това ще дадем думата и на докладчиците в сянка. Ще започнем а, диалога. А, сега от страна на комисията очакваме ли някой да дойде? Okay, okay so are there some questions? And then... Въпроси имате ли? Някакви въпроси? Да, заповядайте. Да, благодаря, господин председател. Имам няколко коментара и един въпрос, който сме задали още в началото на януари. Първо, е, поздравявам нашия докладчик. Смятам, че темата е изключително важна. Реформата е много необходима. Господин Хохрайнер Штиглер говори за това, че е, все по-често сме изправени е, пред проблема, свързан с е, катастроф... природните бедствия. Аз съм от Южна Франция. Е, Знаем, че там много че напоследък е, е, имаше нещо непознато за нас. Е, много обилни валежи, които предизвикаха истинско бедствие. Хората трябваше да бъдат евакуирани. И ето, че все по-често се сблъскваме с подобни проблеми, но човек е устроен така, че забравя. Независимо от това, че Нерядко са се случвали подобни бедствия в засегнатите от рисковете от бедствията региони. Продължава строежа на различни жилища, на инсталации, на инфраструктура. Дават се разрешения за строеж Европа положително е, може да изиграе съществена роля в това отношение и е, ние би трябвало да сме особено активни като е, членове на Европейския парламент. Важно е това, че могат да се отпускат помощи по линия на Фонда за солидарност, но е важно и това, което бе казано тук, да е, работим повече по отношение на превенцията, да бъдем е, по-гъвкави в това отношение и също времено по-прецизни. Изготвили сме някои предложения. Е, важно е във всеки случай фонда да може да реагира адекватно и бързо. Не стана дума за това, че се мисли по линия на един европейски фонд на доброволна основа, т.е. мобилизиране на доброволчески отряди, които още в първите часове след установяване на щетите, след настъпване на бедствието, да могат да помогнат на хората. Фонда за регионално развитие също би могъл да помогне по линията на инфраструктурните проекти. Има и кредити е, с трансграничен, транснационален характер, които, от които могат да се възползват граничните райони. Независимо от служби, като пожарната, лекарски екипи, медицински оказване на спешна медицинска помощ и така нататък. Това е помощ, която се предвижда по линия на Фонда за солидарност. Ние смятаме, че можем да разширим малко обхвата на помощите. Междувременно вече е, сме предвидили срещи с е, комисията. Е, те бяха съобщени, започват още в началото на феврари и се надявам, че ще можем да отговорим на очакванията, а потребностите не търпят отлагане, те са спешни. Има ли въпроси или коментари от страна на членовете на парламентарната комисия? Ако, обръщайки се сега към нашите експерти, ако желаете да вземете отношение по казаното тук. Да, благодаря ви. Аз е, бих могъл да кажа няколко думи по отношение на е, препоръките, изготвени от е, Европейския економически и социален комитет. Ще кажа, че действително превентивният характер на мерките е нещо много важно, защото до този момент е, обикновено сме действали в последствие, след като вече се е случило бедствието. Е, така че ние също отделяме внимание на превентивния характер на мерките. Това казвам на е, докладчика на Европейския парламент. Много важно е, е, е залесяването веднага след като е настъпило бедствието, да се започне незабавно и с залесяване на съответните засегнати от природното бедствие, от наводненията или от пожарите терени, защото това би могло да бъде една превентивна мярка, която да помогне на хората, засегнати от природни бедствия. Благодаря ви. Когато обсъждахме нашите е, изменения, е, говорихме и за наводнения, и за пожари, и. Е, и за а, необходимостта от а, залесяване. Но това, което за нас е особено важно, е да имаме една обща дефиниция. Когато става дума за възстановяване на ландшафта, на природата, е, на засегнатия е, район, естествено залесяването е нещо изключително важно, особено след е, пожар. При всички положения темата не е забравена и ще бъде поставена на обсъждане. Имате ли други въпроси или изказвания, колеги? Няколко думи и от моя страна. Аз съм докладчик, съдокладчик от е, е името на зелените. Е, ще е, говоря на гръцки. Важно е след 7 години преговори да постигнем резултати. И вече се приближаваме до желания резултат. Фондът трябва да демонстрира, че Европа е континент на солидарността. А солидарността се проявява най-добре, когато хората са в нужда. Естествено, че не, не би трябвало само да мислим за помощите и заплащанията в последствие, а трябва да действаме превентивно. Нека да извадим полките от миналото във връзка с наводнения, пожари и така нататък. Установяваме все по-често, че повтаряме едни и същи грешки. В резултат на климатичните промени настъпват много често бедствия, които трябва да се имат предвид също. Налага се е, да се приспособяваме, да се адаптираме към новата ситуация в резултат на промените в климата. Все по-често се сблъскваме с е, бедствия, с наводнения, с е, пожари и така нататък. Господин Санчес тук говори за господин Стиглер говори за някои от циклично проявяващите се бедствия, които а, зачестяват в а, определени региони. Е, така че има а, тези два фактора, които са много видими. И същевременно възстановяването на екосистемата, това е не само въп... технически въпрос, необходим ни е, е, е, необходима ни е промяна в съзнанието, в е, разбирането за причините, довели до бедствието и начина по който ще се справим с последствията. Все повече региони, все повече държави е, е, имат някакви свои виждания за това какво точно трябва да се финансира по линия на Фонда за солидарност е, и понякога тези виждания са погрешни. Но ето, че сега е, вече има по-стрикно е, определени срокове и изисквания за отпускане на помощите един месец е, е срокът за отпускане на а, е, помощта, т.е. всичко се ускорява. Сроковете се съкръщават, е, което е много логично и много необходимо. Така че докладът е много добър и а, мисля, че ще бъде подкрепен от мнозинството в нашата парламентарна в комисия и в Европейския парламент. До средата на феврари би трябвало да постигнем съгласие и в рамките на трилозите, които ще проведем, защото гражданите очакват от нас бързи действия. Комисията дали би искала да вземе отношение по дискусията? Бихте ли желали да кажете нещо? Благодаря, господин председателю. Благодаря на вашата комисия. Благодаря и на експертите. Вашия опит е, до голяма степен потвърждава анализа на комисията по отношение управлението на този инструмент през е, почти 12-те изминали години. Вярно е, че до сега във фонда има уредица слабости, които до някъде се дължат на бързия начин, по който трябваше е, той да се създаде 2002 година, защото трябваше да се действа веднага, за да може да се реагира на възникналото бедствие. Ако си спомняте, комисията се опитваше да усъвършенства инструмента и по-рано през годините. Може би прекалено амбициозни бяха намеренията ни тогава и инициативата от 2005 година не бе успешна. Този път обаче се опитахме да подобрим сегашния фонд, но да останем в рамките на системата, т.е. да направим корекции към съществуващия регламент, без да добавяме напълно нови елементи към него. Без да се добавя потенциалната необходимост за разходване на средства. Както знаете, точно обратното от 1 милиард е, в момента е намален на 500 милиона годишно. Така че ние трябва да работим в рамките на тези средства. И подхода, който е възприят е, от докладчика, е подход, който се основава на промяна на системата, а може би в момента не е точно дошъл момента за подобно решение. Не трябва да претоварваме фонда, така както той съществува днес с други политики, като например превентивни. Нека бъде съвсем ясно, превенцията е нещо много важно и би трябвало да се разглежда фонда именно в контекста на редица инициативи, много по-широки на комисията. А самия фонд а, за солидарност сам по себе си не може да се справи с това. Структурните фонди, например, също съществуват там. А, превентивните политики е, имат висок приоритет, особено в околната среда. Има инициативи, които са стартирани от е, Генерална дирекция ЕКО в комисията в тази насока. Така че, е, нека да разглеждаме фонда в тази светлина. Той играе много важна роля, но по съвсем конкретен начин и в тази област, за която той бе създаден. А именно, държавите членки да могат да се справят с финансовито бреме след реагиране при а, бедствие или превенция също така. Господин Якс засегна някои важни въпроси. Важно е за държавите членки да знаят съвсем рано дали фонда ще бъде задействан и дали а, бенефициарите могат да разчитат именно на финансова помощ от него. Предложението, което сега обсъждаме, води именно в тази посока. Опитахме се да уточним някои аспекти, имаме по-ясни критерии сега, които ще дадат възможност на държавите членки от самото начало да знаят дали имат голям шанс за получаване на такова финансиране, защото ще бъде ясно дали критериите са спазени или не, или ако не са спазени, очевидно няма шанс за финансиране. И по-конкретно, когато има авансово плащане, ние го предлагаме да бъде въведено, когато се прави то, тогава вероятността за мобилизиране на Фонда за солидарност е много голямо. И това предоставя почти 100% сигурност на държавите членки в повечето случаи. Благодаря ви. Okay, thanks a lot. Uh, we will have a break for a quarter of an hour. And... Uh, Много благодаря. Ще имаме почивка от 15 минути, а в 17.30 ще продължим с среща с комисар Йоханес Хан и ще разглеждаме въпросът, свързан с сегашното положение и развитие на регионалната политика. Много важна друга тема. Благодаря ви. Колеги, мисля, че не можем да чакаме повече другите колеги да дойдат, затова нека да продължим по дневния ред. Всички, които искат да си говорят, моля да излязат навън. При нас е комисария Йоханес Хан за да ни разкаже за това докъде сме стигнали с подготовката на новата политика на сближаване на Европейския съюз. Използвайте който микрофон ви е удобен. Може би за камерата ще бъде по-добре другия. Ще си делим един микрофон което показва, че сме е, на едно мнение. Благодаря ви, госпожо председател. за това, че ме поканихте е, при вас. Това ми показва, че интересът е към последното развитие на е, дискусията и споразумението за партньорство е голям. Вече днес, сте говорили днес за един от делегираните е, актове. Е, ще ви ще поговорим малко и за клаузата за инвестиции и може би ще остане малко време да поговорим за международния аспект на политиката на а, е, сближаване. Е, нашата политика на сближаване се радва на голям интерес и извън Европа, нещо, което ни радва. Това е част от нашата комуникация с външния свят и трябва да да го използваме. Относно споразумента за партньорство. Преди повече от година, през 2012 година, приканихме страните членки да започнат неформален диалог за използването на средствата за структурни мерки и инвестиции, за да може след началото на 2014 година, след официалния старт, да загубим колкото може по-малко време. Много се радвам, че страните приеха тази покана за започване на неформален диалог. Към днешна дата вече има три предложения за официални споразумения за партньорство три са за сега, а през следващите дни и седмици ще е, получим по-голямата част от тези проектоспоразумения. Разговорите са вече на напредна, в напреднала фаза което трябва да допренесе за по-бързото им прилагане и заключване на окончателни споразумения. Очакваме от страна на комисията всички страни членки да представят през пролетта а, а, своите предложения за споразумение и съответните оперативни програми. Някои страни работят паралелно и по програмите, и по споразуменията. Това зависи, разбира се, от страните членки. В момента, в който комисията разполага с проектопрограмите, тя ще ги прегледа, за да се увери, че документите са в съзвучие с европейските политики и документи. Трите основни предизвикателства в тази връзка с концентрацията на средствата, ориентираността към резултатите и е, изпълнението на предварителните условия е, след което ще последват допълнителни преговори с страните членки, преди споразумента за партньорство и оперативните програми да бъдат е, прияти официално. Няма да скрия от вас, че целта на комисията е всички тези споразумения да бъдат сключени до края на нашия мандат. Аз имам не просто лична амбиция да го направя, а го правя за това, защото в противен случай процедурата ще се удължи прекалено много заради изборите и преходния период. Както казах, е, това зависи е, от е, нашата съвместна работа с страните членки и от подготвителната работа за изготвяне на документите. От решаващо значение, подчертавам още веднъж, е качеството. Качеството е на първо място, то е пред скоростта. Въпросът е не е бързичко да вземем някакво решение. За нас е важно, че качеството има предимство пред бързината защото тук става дума за един хоризонт на планиране от 10 години а, и с този времеви хоризонт седмица или месец повече или по-малко не е от а, такова голямо значение. От решаващо значение е качеството на програмите. Сега, относно делегираните правни а, а, актове. А, Искам да ви поздравя и непрекъснато искам да ви поздравявам за приемането на пакета за политиката на сближаване. Процесът беше дълъг, но резултата за политиката на сближаване е изключително важен. Сега трябва да се уверим, че разполагаме не само с необходимите а, инструменти, а и с една нова политика, която да преведем в изпълнение. Дискусията по тези правни актове започна преди една година, през януари 2013 година, в рамките на заседанията на експертната група, на, на която бяха обсъдени проектите е, за тези делегирани правни актове и актове за изпълнение. Европейския парламент получава всички актове от заседанията на групата, така че е информиран за актуалното развитие на нещата. Що се отнася до дискусията за делегираните правни актове, е, представители на парламента са поканени да участват в заседанията на експертната група. Чувам, че е, е, такова участие вече има. В интерес на всички е колкото може по-бързо да, забърш, да завършим работата по изготвяне на правната рамка и делегираните актове да бъдат предадени на парламента и съвета преди започване на предизборната кампания. Така че в оставащото ни време ни предстои да завършим голяма част от работата. С оглед на тази цел, комисията планира а, изпълнението на политиката на сближаване да а, бъде а, е, в пет делегирани акта с следните приоритети. Първи приоритет а, делегирания правен акт съвета относно етичния кодекс за партньорство. На 7 януари е прият този акт от комисията и както чух, вие вече сте провели подробна и много добра, както чух, дискусия върху този проект на комисията. Искам да подчертая, че много се радвам, че този акт вече е прият от комисията. Знаем, че Европейския парламент счита този акт за много важен документ. Втория делегиран правен акт се отнася до различни теми относно а, програмирането, задачите на администрацията във връзка с счетоводството по финансовите инструменти и така нататък. възнамеряваме от страна на комисията този втори правен акт да, да бъде прият и да ви бъде съобщен средата на февруари и ако ни остане време да предадем на парламента един трети делегиран правен акт. Четвъртият делегиран правен акт съдържа по-малко спешни елементи и ще бъде предаден на парламента по по-късно в него ще се съдържат правомощите за публично-частни партньорства, с помощта на които Европейския парламент да може да следи за нередности. И още един делегиран правен акт, е петия, който е, ще съдържа следното. Общи суми за определени е, сектори, индикатори за отчетите и общата сума за Европейски социален фонд. Ние знаем, че ако по-голямата част от тези делегирани правни актове не влязат в сила преди паузата за изборите, ще стигнем до едно закъснение някъде към края на 2014 година и това ще забави програмирането на новите програми. Ето защо комисията полага възможно най-големи усилия, колкото може по-бързо да подготви тези документи. Сега няколко думи а, относно а, клаузата за инвестиция инвестиции. Безспорно е, че размера на инвестициите трябва да бъде запазен на подходящо ниво и, инвестициите трябва да бъдат запазени в рамките на структурните фондове, за да може да се работи за в бъдеще за економически растеж. Публичните инвестиции а, играят ключова роля с помощта на публични инвестиции може да се увеличи доходността на инвестиции с частен капитал. В времена на а, рецесия а, ролята на публичните инвестиции е голяма, защото те могат да увеличат търсенето за съжаление, наблюдаваме, че публичните инвестиции в Европа а, намаляват. Много страни членки докладват, а, а, съобщават за трудности при използване на средствата от а, структурните фондове. А, затова много се радвам, а, че комисията в процедурата за бюджетния дефицит а, има възможност в превентивната рамка на пакта за стабилност и растеж да пресметне бюджетния дефицит на страните членки и да помогне за неговото намаляване. По този начин се намалява напрежението в публичните дефицити и да се запази размера на публичните инвестиции. Няколко думи сега за международното измерение на политиката на сближаване. Това международно измерение доста се засили през последните години и то представлява допълнителен шанс за нови и иновативни форми на сътрудничество с страни извън Европейския съюз които а, а, могат, а, можаха да бъдат насъчени и подкрепени със средства на Европейския парламент. Искам да благодаря на Комисията по регионално развитие за подкрепата. Днес а, тези проекти са важна част от отношенията на Европейския съюз с 10 държави извън Европейския съюз, най-вече с стратегически партньори като Бразилия, Китай, Русия или Япония. Нашите най-силни аргументи в тази дискусия са са, са следните да използваме нашия международен опит, да използваме международния опит на градовете и е, регионите за е, подобряване и запазване на добрия имидж, доброто име на Европейския съюз. Е, по този начин ние можем да изнасяме услуги, е, ноу-хау, да разпространяваме европейския модел за развитие на регионите и е, градовете. Е, и да е, разпространяваме европейските ценности за демокрация, участие в управлението, устойчиво развитие и така нататък. В случая на Бразилия модела за регионално развитие на Бразилия е силно ориентиран към европейския модел. От 2007 година насам са проведени над 20 семинара и конференции, учебни посещения, съвместно с Европейски региони и Бразилия. Същото се отнася и до развитието на градските райони, най-вече с Япония и Китай, но също така и с някои страни от Латинска Америка. Тези програми се радват на голям интерес. И още нещо последно относно Европейския фонд за солидарност. С радост Разбрах, че днес Комисията по регионално развитие приела доклада за фонд солидарност. Работна група вече е, работи по предложението на комисията. Надявам се измененията на фонд солидарност да бъдат приети е, преди европейските е, избори. Знаете, че тази тема е важна за нас и работим по нея от 2005 година темата застава на дневен ред винаги, когато се случи бедстви. Представили сме проект след многобройни консултации, проект, който се надявам да бъде подкрепен с мнозинство, проект, който има за цел да ускори предоставането на помощи и по този начин да се е, подобри предварителната оценка е, за това дали дадени мерки могат да бъдат финансирани е, или не. Благодаря ви много. Uh, much, Благодаря, господин комисар. Първо обръщам се към координаторите. Готови ли сте? Ламбард, имате думата. Наистина много е голям интерес има към дебата, така че позволете да задам няколко въпроса. Първо, по ключевия въпрос, свързан с партньорските споразумения – Информацията все още беше доста неясна. Три държави са изпратили своите, другите се очакват. Бихте ли подготвили документ по този въпрос наскоро, за да можем да се запознаем подробно с този въпрос? Освен това, това е важно и от съдържателна гледна точка. Има промени, свързани с тематичните концентрации, е, предварителните условия, синергиите. Ние подготвихме също така нашите стратегически е, документи по тези въпроси. Аз бих желал да зная повече по този въпрос. Прекрасна е новината, която вие сега ни казвате. Става въпрос за следващите 7 години, но моля ви, изразете още по-ясно вашия ангажимент. Не, не, не, всъщност това е само един въпрос. That, that a... Мога да ви кажа, че има идея в нашия парламент да организираме изслушване по този въпрос след един-два месеца, може би, да поканим заинтересованите страни, както вие казахте Имаме вече съгласие относно делегирания акт и кодекса на поведението. Това е нов процес на планиране, на сътрудничество, не само в рамките на една държава, но може би понякога се, ще се намерят и добри партньори извън държавата. Как точно ще протекат тези въпроси? Е много важно. Може би ще можем ще по-добре да насочите вниманието си и върху изпълнението. После на втория място – разполагаме с по-малко средства от очакванията. От друга страна, неразплатените задължения. Очакват се подобни въпроси, свързани с плащанията, във връзка с капацитетите. проблеми има ли или няма? Кажете ни или просто ще се прехвърлят просто пари следващата година, ако по-късно се извърши плащането, става въпрос за проблем, свързан с самата комисия, не с хората. Младите хора нямат работа. Така че, въпросът ми към вас е, ще окажете ли по-голям натиск върху държавите членки? После казахте, гъвкаво с, с финансирането, но ние е, много конкретни проценти е, заложихме в регламента. Какво имате предвид с това да бъдем по-гъвкави? Надолу по веригата или нагоре? Много ми е интересен новия, новаторския финансов инструмент, защото е, банковата система очевидно не работи в този случай, но ако трябва да се предоставят гаранции по няколко проекта, може би е, ще можем да включим и банките в такъв случай, за да поемат и те своята отговорност, нещо, което сме а, говорили преди кризата. И може би на последно място е още един въпрос. Добрата комуникация. Това не е обичайна стопанска дейност, това не е обичайната дейност. Нещата се променят, целите се променят. Има интегрираност може ли заедно, да речем, с държавите членки да стартираме през февруари, март, април една кампания? Разбирате ме защо питам това. Така че да информираме повече е, гражданите е, региони към региони, градски, селски региони, всички да бъдат информирани. С момента като че ли се пази малко тишина около комисия? Аз разбира се следвам вашите туитове, те са много полезни. Но какво да кажем за останалите? Тези големи промени се случват. Защо да не ги убедим така, че те да се съгласят? е изключителна работа сте свършили, подкрепяйки всичко това. Наистина, благодаря ви за участието в преговорите. Благодарение на това се намираме на този етап, където сме. Но пък ние пък имаме и амбицията да приключим максимално темата в рамките на този мандат. Благодаря. Констанца. Е. Благодаря, Данута. Ще поставя няколко въпроса. Мен наистина ме интересува кои са тези три е, страни, които напредват. Полша е една от тях, но другите две също бихме искали да знаем кои са. Най-вече поради въпроса е, има ли в групата на тройката в кавички и някоя страна с висока младежка безработица, висок процент на безработицата сред младите, така че да можем да използваме инструмента и за преодоляване на младежката безработица. Естествено, е важно да използваме средствата рационално и да има и споразумение за партньорство. Очакват се споразумения за партньорство. Вече има такива. Същевременно знаем, че Сключването на споразуменията вървеше паралелно с приемането на регламента. Интересуваме дали споразуменията, които вече са подписани, са подписани и договорени на основата на стария регламент или са а, стъпили по-скоро на дух на регламентите, които ние приехме през декември. Въпросът е дали тези е, наскоро подписани споразумения действително са съобразени с е, новия дух на е, регламента. Е, или ще се наложи, да кажем, отново да се променят е, е, някои от е, клаузите в споразуменията. И още нещо. Има държави, които имат големи затруднения и очевидно през тази година едва ли ще могат да стигнат до споразумения за партньорство. Така че е, как е, бихме могли да преодолеем този проблем? Ще има ли държави, е, които действително няма да могат да се възползват от възможностите или ще им дадем време, така че бързо-бързо да изпълнят задълженията си и по този начин чин да могат да, включат, да се включат в системата. Ручек има думата. Благодаря, госпожо председател. Три въпроса. Първо, при е, регламентирането на схемата N плюс 3 поставихме въпроса за гъвковостта при е, трансфера на средствата по отделните програми. Е, е, Интересува ме е, доколко се е, използва именно тази схема. И още един въпрос. Новите регламенти предвиждат ли е, част от средствата да се използват и за иновации и развитие? Най-вече в по-слабо развитите региони. или е, отново средствата ще потъкат най-вече към по-развитите региони. Е, бихме ли могли по някакъв начин да направим едно преразпределение? Благодаря. Е, сега да чуем и зелените какво мислят. Госпожа Шредър. Благодаря. Аз е, ще повторя част от въпросите, е, поставени от. Е, говорилите преди мен колеги. Дали е, споразуменията са е, стъпили всъщност на е, регламента, който съществуваше към момента на подписването. Поне аз лично имам впечатление, че те се основават най-вече на версията, която до този момент е, бе лансирана от съвета, така че очевидно има съществени различия с това, което е прието и вече е в действие. Е, в е, член 14 се съдържат съвсем ясни указания за това какво трябва да бъде включено. Т.е. става дума за съдържанието, така че Въпросът е, е дали обществеността е запозната е, с всички нови елементи. Освен това, е, тази липса на ограничения на бариери, дали тя подлежи на доказване? Могат ли да се прилагат членове 7 и 8, най-вече по отношение на климатичните промени. Е, посочва се, да кажем, че е, и има препратка към делегиран акт, който обаче все още не съществува. Така че е, съвсем конкретно бих искала да зная и да го чуя от вас лично, господин комисар, а именно дали вашият екип е дал съвсем е, сериозен сигнал към държавите членки, че трябва да се е, използват като основа за сключване на споразуменията и подготовка на програмите е, новите регламенти, защото ние вече сме ги приели и съответно измененията на парламента би трябвало да бъдат сети под внимание. Това ме интересува. Вие говорихте за инвестиционната клауза. Помня, че комисията а, имаше критични бележки а, по отношение на инвестиционната клауза. Аз не мога да разбера каква е ролята на комисията в този случай. Бихте ли навлезли в малко повече подробности? Благодаря. А, господин комисар, имате думата няколко думи за споразуменията за партньорство. Ние е, е, е, публикувахме още през 2011 година така наречения документ за позиционирането и всички служби в комисията включиха информация за състоянието към момента. След това започнаха вече преговорите. Естествено, по време на преговорите възникнаха и други въпроси, е, които бяха обсъдени. Но държавите е, би трябвало да са наясно с всичко, което е, е прието и обсъждано по време на преговорите. През следващите няколко седмици и месеци аз ще имам предвид вашия е, интерес и ще е, ви запозная с всички е, документи и данни във връзка с процеса на договаряне на споразуменията но естествено не всичко може да бъде обнародвано, да бъде публикувано, тъй като преговарящите страни имат и е, собствени е, позиции, е, които са е, разработени, но не са публикувани. Е, е, Словакия, Швеция предстоят, а Франция и Естония, освен Полша, вече са сключили споразуменията. Днес бе съобщено, че 60 милиарда е, е сумата от миналата година. След е, края на октомври, е, когато бе направена тази калкулация. Имаше още 60 дни до края на годината. Естествено, след края на годината ние отново изчисляваме сумите, но всеки път установяваме, че държавите членки не приемат нашите предложения за допълнителен бюджет – и също времено има съвсем конкретни искания за плащания, така че в края на годината периодично се оказваме пред така, предизвикателството да намерим необходимите средства, за да запълним празнотите в бюджета. Същото, за съжаление, ще бъде и през 2014 възможностите за онези страни, които не са в е, е, процедура по е, ради дефицит в бюджета, са на лице. Те ще могат да се възползват от средствата на, по линия на кохезионната политика, но останалите, които а, са в процедура а, заради бюджетния дефицит, а, няма да могат да ги получат, защото ние не бихме желали а, тези средства да се използват за съфинансиране, както се казва, на бюджетния дефицит и не бихме искали да задълбочаваме една такава порочна а, практика на увеличаване на бюджетния дефицит. Но естествено националните вноски ще имат възможност по някакъв начин да бъдат намалени поради бюджетния дефицит. Това са обаче процеси, които се променят динамично. По отношение на банковата система и нейното участие, да, действително в някои от държавите членки съществуват проблеми с достъпа до кредитиране и финансиране. Това е не само проблем свързан с достъпа, но и проблем с различните лихви по кредитите. в Италия, да кажем, лихвите по кредитите са 4-5%, докато в Гърция са 7-8%. Това е, естествено е голямо предизвикателство. Комисията създаде една работна група именно по тези въпроси. В бъдеще нашите е, структурни фондове би трябвало да могат да се използват много по-пълноценно във връзка с капитала, с активите е, и е, преодоляване на проблеми на предприятията именно в е, това отношение. Така че съществуват възможности за използване, за преразпределяне на средствата. Когато има достатъчно средства в наличност, тогава те могат да бъдат преразпределени, е, е, така че и крайният е, бенефициер да може да получи повече. Е, що се отнася до другите въпроси, които зададохте, аз смятам, че е, структурните фондове играят особена роля в е, страните, в които вече се, са подготвени или подписани споразуменията за партньорство и ресорните министри са представили тези е, споразумения пред обществеността. Е, на всички колеги, е, включително и тези, които не са членове на вашата комисия, би трябвало да се покрижат информацията да достигне до широката общественост, така че да постигнем тази промяна на политиката от фокусиране върху инфраструктурата към ориентиране най-вече към на общо економическото развитие. Така ще помогнем на всички заинтересовани страни да преодолеят по-лесно последствията от економическата криза. средствата е, би трябвало да се използват е, най-общо за е, тласък на економическото развитие. Около 70 милиарда е сумата от 2007 до 2013 година, а през 2014 ще бъде малко по-висока, но затова пък проблемите са доста по-големи. Е, опитваме се, е, естествено, да направим каквото можем, но е, не всичко е в рамките на нашите компетенции. Що се отнася до заетостта и до младежката безработица, там не бих могъл да кажа много, тъй като това е от ресора на друг комисар. става дума за заетостта. Знаете, че всички дискусии, свързани с споразуменията за партньорство, бяха свързани и с проблемите с заетостта. Затова целта бе така да водим преговорите, че да можем да си поставим и да постигнем една реалистична цел. Включително и трилозите с парламента бяха посветени на това оценките и прегледите са предвидени, ако не се лъжа, до 2015 година ще трябва да направим нещо като междинен преглед. Естествено и това, което казахте във връзка с кодекса на поведение е нещо много важно. Много важно за нас е интензивно да наблюдаваме процесите в държавите членки. Когато говорим за екстернализация, трябва да свържим нещата с децентрализацията, към която се стремим. Така че, колкото е възможно повече участници да могат е, да се възползват от е, възможностите е, на кохезионната политика. Накрая, естествено, ще направим и един доклад, който ще обобщи нашите наблюдения, но и ще упражни известен натиск върху държавите членки. Споразуменията за партньорство са в центъра на вниманието ни. Е, там, където най-вероятно ще се получи забавяне, е, е, например Харватия, експертите се опитват да обединят различните фази тъй като Харватия е, до 2013 година, до лятото на 2013 всъщност бе е, кандидат за пълноправно членство, след това стана пълноправен член през е, юли 2013, сега е пълноправен член, но с капацитета това е една страна, която е, е не само в центъра на политическите е, разисквания, но и една страна, в която очевидно ще се стигне до известно забавене, така че ние се опитваме да помогнем на Харватия да преодолее тези проблеми. И още е, няколко думи във връзка с е, гъвкавостта. Да, тези 10% ще се използват именно за е, гъвкавост като средства ще се трансферират към по-централните региони за целите на иновациите, научните изследвания, защото става дума за столични райони, където има по разбираеми причини концентрация на учебни заведения на, на университети, а изследователската дейност обикновено е свързана с университетите. В този смисъл ние смятаме, че би трябвало да се помага по-активно именно на тези райони, за да се използват средствата и за научни изследвания и иновации и развойна дейност. Италия, Румъния, България, Словакия, ако не се лъжа, говоря сега по памет, вече са се възползвали от възможностите за получаване на помощ във връзка с уравновесяването на бюджета и преодоляване на бюджетния дефицит, но тук естествено работи системата на съфинансиране. Господин комисар, аз имам е, един едновременно лесен и труден въпрос. В регламента за Европейския фонд за регионално развитие включихме тематичната концентрация а, направихме го нарочно, защото знаем, че е, широколентови интернет във всички региони и е, държави може да доведе до установяването на предприятия, както в градски, така и селските е, райони. В е, договора за партньорство, който ще бъде сключен с Германия, трябва да бъде предвидено за Германия финансирането на широколентови интернет вече да не става от Европейския фонд за регионално развитие. В една държава като Германия с такова многообразие от региони, с толкова много структури, ще бъде убийствено, ако нещата а, станат така, както са а, замислене защото широко широколентови интернет е от голямо значение, а има много бели петна. За това искам да помоля следното. Ако в това споразумение за партньорство е превидено за Германия да няма финансиране а, за изграждането широко лентови интернет, защо нашите федерални отделните провинции да не могат да вземат решение от кой фонд да финансират изграждането на широколентов интернет. Според мен ще бъде възможно да се направи така и нека да предоставим решението на онези, които ще трябва да го изпълняват на федералните провинции. Затова казвам лесен и труден въпрос. Благодаря. Марита Санчес Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна върху споразумението за партньорство. Много съжалявам, господин комисар, но три споразумения а, са твърде малко. Бих искала да знам защо има само три нови програми. Откъде се получиха закъсненията? Пречки ли има? това с някакви затруднения в самите страни членки или е свързано оперативните програми отчасти започнаха по-късно. Във Франция специално комисията се обърна към франското правителство и каза, че през поразумението за партньорство не е достатъчно помислено, липсва стратегия. 2014 година ще бъде така, така се каже бяла, празна година, що се отнася до проектите. няма да могат да бъдат подавани проекти, няма да могат да бъдат изплащани средства. Знам колко е важно, колко е, е важно да има средства за е, инвестиции, особено когато намаляват публичните средства. Това са средства много желани от регионите. Искам също така да напомня, че в Комисията по култура в парламента, но и в страните членки непрекъснато се казва какво е значението на културата за економиката, че културата генерира една голяма част от брутния вътрешен продукт, ангажира младите хора, създава работни места. Знаете ли, дали а, е, тази тема е взета предвид в оперативните програми, дали е взет нейният трансграничен е, елемент, е, тъй като има трансгранични региони, какво е замислено като приоритети Ян Убрихт. Благодаря. Днес имахме възможност да изслушаме няколко различни речи. В началото генералния директор, много интересна презентация от националните парламенти, но също така много интересен беше и въпросът свързан с 2013 година и е, е, периода, който нямаше финансиране. Изключително важен въпрос. Повдига се въпроса за плащанията, след като вече заявките са дошли. Така че, сега има ли ясна картина какво се случва. Информацията, която получихме от комисар Ливандовски за 18-те милиарда или нещо такова, дойде от бюджетната комисия. Така че е много плашеща тази новина. На второ място, господин Хацикаскис беше тук и каза нещо, може би променям думата му, че в комисията сте подготвили един пакет с делегираните актове. И а, ще бъде проблем за държавите членки, които не са готови да приемат целият пакет. Ако не са готови да приемат само компонент от него, те не могат да приемат целият този пакет. Сега, когато става въпрос за 3 или 4 делегирани актове, искам да попитам как стоят нещата. Цял пакет е или как? или по-отделно се разглеждат? Информацията, която ни запозна господин Хацидакис, е, че трябва да се приеме именно като пакет. Как стоят нещата? Благодаря, Ян. Йохим Целер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Почти съм склонен да смятам, че е положителен знак, че само три държави са представили своите проекти за партньорски споразумени. В такъв случай е, бих имал надежда за това, че първо ще бъдат изчакани решенията на парламента и споразуменията с съвета, за да могат те да послужат за основа на тези партньорски споразумения и за изготвянето на оперативните програми а, и да се изчакат също така делегираните правни актове, за да има някаква яснота за прилагането. Това е положителната ми надежда от една страна. От друга страна до мен непрекъснато достигат сигнали за това, че от а, месеци усърдни служители на комисията а, работят а, по места и възоснова на предложенията на комисията, говорят с отговорните лица в страните членки относно оперативните програми. Ние водихме дискусия за това, колкото може повече от досегашните изпълнители на проекти да бъдат включени в дискусията и да предложат решения, подходящи за съответните места. Знаем, че политиката на сближаване е, трябва да насърчава развитието на регионите, регионалната политика, развитието на регионите, а социалната политика трябва да помага за отстраняване на е, неприемливи социални състояния. Сега обаче се процедира, а и освен това имаше следното противоречие в регионите. Непрекъснато ни се повтаряше в регламентите да не се внимава толкова много за тематичната концентрация, а по-скоро за съблюдаване на регионалните особености при изготвянето на оперативните програми. От е, друга страна, от комисията и от вас е, на първи план се поставя тази тема за тематичната а, е, концентрация. А, всичко това, защото разполагаме с по-малко средства, които да разпределяме. С този аргумент, с аргумента по-малко пари, вие казвате, че трябва да се концентрираме върху определени теми и тези, които отговарят непосредствено за оперативните програми, биват изключени от е, процеса на дискусии. Вие казвате, имаме три тематични акцента, по които ще работим с европейски пари, но аз мисля, че това не е, смисъл, не е смисъл е, и целта на регионалната структурната политика. Ако нещата продължават е, по този начин а, а, страните членки, които работят от 10-15 години по европейски проекти и програми, ще останат извън процеса на програмиране. Мисля, че това трябва да се опитаме да избегнем. Господин комисар, може. Господин комисар, бихте ли коментирали? Sen по широколентовия интернет. Това е проблем, който засяга всички страни. Да, проекти могат да се е, финансират, когато са на лице съответните параметри, т.е. когато е, инвестицията е, по пазарни цени, така да се каже, може би е, не е много разумна, но е, по схемата за съфинансиране могат да се отпуснат средства. Е, тук би трябвало да се използват средства, най-вече по линия на Европейския фонд за земеделско развитие на селските райони. Но и по други фондове. За седем държави е, членки е, проблема е актуален. За източна е, Германия има проект и за западна Германия има проект. Естествено, случаите са специфични. Ситуацията е, трябва да се разглежда конкретно. Но трябва, така да се каже, от пазарна гледна точка да не е възможно да се финансира в съответния регион или в държавата и тогава вече може да се поискат средства по линия на фондовете. Ако обаче става дума за селски райони, тогава проекта би трябвало да бъде отнесен към съответния фонд за подпомагане на селските райони. Що се отнася до партньорството, смятам, че вашият поглед и подход е правилният. Дали една държава ще се подготви няколко седмици по-рано или по-късно, това не е толкова съществено. Важно е крайна сметка да се интегрират актуалните е, решения и регламенти. Дискусиите с държавите членки обаче се основават е, е, на всичко това, което още е, миналата година бе установено през лятото и което бе и е, повода за някои спорове, тъй като имаше слабости в. Е, действащата към онзи момент уредба. Големи са предизвикателствата за повечето държави, а именно изпълнението на изискванията, предварителните изисквания във връзка с специализацията, с транспорта и така нататък има а, проекти, които следват стратеги... стратегията, а, а не обратното. Да, до сега политиката ни а, бе а, лишена от поглед към а, цялата ситуация, към комплексните условия. А това беше погрешно, докато сега ние а, а, бихме желали на преден план и преди това да установяваме стратегиите и на тяхна основа вече да решаваме какво, къде трябва да бъде инвестирано. Понякога държавите членки желаят да се инвестира нещо, което не е непременно наш приоритет. Така че е, тук става дума за е, представяне на разумни концепции и е, да кажем, ако се желая инвестиране в здравеопазването, всичко това да бъде много добре обосновано. И моята страна в началото трябваше да събере опит, включително и горшив опит, но до края на април Австрия ще е, подготви е, споразумението за партньорство, както и останалите държави. Е, се надявам до този срок да са готови, с изключение на Харватия. Онези, които по-късно обаче представят е, своите програми и споразумения, няма да бъдат ощетени, защото е възможно е, просто да са посветили времето е, на едни много задълбочени и точни е, разисквания, така че е, програмите и проект, е, споразуменията, които представят, да са много по-прецизни. с половин година приблизително, ако не и повече, ние ще сме готови за разлика от предишните години, когато се забавяхме. Освен това, обработката, оценката и така нататък, всичко това, което преди това следваше програмите, сега е изнесено преди програмите. Е, там, където става дума за инфраструктурни проекти, много често е, констатираме, че отделни проекти трябва да бъдат е, разделени на няколко части да кажем, част от проекта може да бъде приключена в настоящия финансов период или в предишния финансов проект, друга част от проекта е, който е разделен. Междувременно ще бъде приключен на, в настоящия финансов период. Това естествено създава известни неудобства, но при всички положения много важно е, е инвеститорите, най-вече в е, частния сектор, да са наясно какво предстои и да могат да взимат своите решения в съответствие с всичко това, което ще им се струпа на главите и което ние сме подготвили, така че държавите членки могат да започнат с подготовката на проектите още сега могат да започнат с предварителното финансиране, дали след това тези проекти ще могат да се включат в програмите, това е друго, или ще останат като инфраструктурни проекти. В областта на културата проектите е, могат да се надяват на подпомагане, ако е, водят до създаване на работни места. Ето това е в крайна сметка е, нашият подход към така наречената креативна е, промишленост или индустрия. Това е много важно, естествено, е, и е, мисля, че значението на така наречената креативна индустрия расте за повечето държави членки в Европа. Що се отнася до делегираните актове, аз не виждам голяма разлика, господин Олбрихт, между това, което вие казвате и това, което аз казвам и мисля. А, от тематична гледна точка можем да говорим понякога за пакет, друг път само за отделен акт, но да, естествено, ако смятате, че е необходимо да обсъдим това, ще предвидим съответното време и място за обсъждане, но това е в общи линии, струва ми се, да не съм забравил нещо. Все още не сме приключили, има и други изказвания. They will tell you probably.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 в това как възприемат е, някоя съществена особеност на регион. Във всеки регион трябва да има преговори. Има много недоразумения. Установявам следното. Този диалог се възприема като нещо, в което могат да участват много страни Искам от комисията нещо друго. Искам тя да определи нещо като пътна карта. Не, не съм разбрал как точно ще изглежда дискусията с регионите и страните членки. Второ, тематичните приоритети в Фонда за развитие. Темата изследователска дейност и енергетика и специализацията. Първо е необходима стратегия, второ необходим е план за действие след консултация. Опасявам се, че регионите, които имат опит от миналото, ще се възползват от него, но не разбрах дали другите региони, които още нямат такъв а, опит, достатъчно ли са информирани. И както каза колежката, имаме нужда от ориентир в обществото. Трябва за следващия период на планиране да се концентрираме върху определени неща. Има много различни подходи за планиране на новия период. Има различни модели и аз не съм сигурен, че всички региони са разбрали. И трето, транспорта. В много региони а, има такът много а, а, програми. Някои проекти а, не се завършват и се упражнява натиск съответния проект да бъде преместен в следващия планов период, но това не е това, което е решено или пък трябва да се връщат а, пари. А, какво правите в такъв случай? Много региони упражняват натиск за прехвърлянето на проектите в следващия период на планиране. И последно, има един основен проблем – в държавите, които трябва да санират своя държавен бюджет, е трудно да се осигури националното самоучастие. Не знам дали комисията мисли за изваждане съфинансирането от публичните разходи. Т.е. това съфинансира да не се взима предвид при изчисляване на дефицита. За това говорихме в нашата комисия. Това се обсъжда. Внесах такова изменение. То беше обаче отхвърлен. Комисията възнамерява ли да вземе предвид а, нещо такова? За много страни членки би било важно. И още нещо. има альтернативни възможности за финансиране, в това число и макроекономически, това са така наречените кооперативни